госпожа Делво годишни доклади за 2015-16 година относно субсидиарността и пропорционалността. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз вече доста години съм е, докладчик по тези годишни доклади за субсидиарността и пропорционалността. Правя го с удоволствие. Жалко е обаче, че разглеждаме тази тема в 22.30 в пленарна зала. Е, иска ми се е, тези два принципа да се приемат като е, разпределение на правомощията между Европейския съюз и държавите членки. С други думи, Европейския съюз не бива да се меси, освен ако не може да изпълни дадена задача по-ефикасно, отколкото националното, местно или регионално ниво. Същевременно средствата, които се предоставят от Евросъюза, се използват за постигане на целите, но действията не могат да отидат по-далеч от стрикно необходимото. Това е и важен механизъм за отношение между Европейския съюз и държавите членки. За това не бива тези принципи да се използват за някакъв блокаж и да захранват ероскептицизма, точно обратното. Виждаме че, що се отнася до годишните доклади за тези две години, има най-различни инструменти. Използва се обществено допитване, платформата Refit, платформата IPEX, платформата Connect, диалозите чрез Козак и Комитета на регионите. От 2014 на година нататък, националните парламенти проявяват и все по-голям интерес към инструментите на ЕС, особено Ревит. Националните парламенти също така като участие е, са се проявили много по-активно 2016 година, отколкото 2015, което е много добре. Но разбира се, ние не бива да мислим за нови инструменти преди да проучим потенциала на наличните инструменти. Необходимо е наистина да не претоварваме бюрократично с нови е, инструменти. Мисля, че заедно с докладчиците в Сянка ние успяхме да стигнем до доклад, който е балансиран, който показва, че Европейския съюз се вслушва в гражданите си и има добро разпределение на правомощията. Благодаря на колегите. Колегата Тимерманс ни напомни, че самият господин Юнкер създаде работна група, която да работи по въпросите на субсидиарността. Работи се заедно с Комитета на регионите и Европейския парламент. Същевременно трябва да напомним за нашата роля като са законодатели, защото е много важно ние да можем постериорно да се произнесем за резултатите от работата на тази група. Също така се работи заедно с Козак и Комитета на регионите. Аз бих искала нашите връзки с Комитета на регионите да се укрепят. Всъщност Комитетът на регионите е незаменима институция, много важна връзка между Евросъюза и регионите на този съюз. Единствено заедно, ако всеки работи на своето ниво, можем да постигнем успех, което е в интерес на доброто добрият живот на нашите граждани. Благодаря, господин Мимица. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на госпожа Аделво за чудесно свършената работа и за положителните изводи, които е стигнал. От началото на мандата си комисията Юнкер е ангажирана и е посветена на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Искаме да работим заедно с национални парламенти, европейски институции, за да, се, за да гарантираме, че всяко предложение съответства на тези принципи. И подобряваме общото си разбиране на, на, на понятията субсидиарност и пропорционалност. Междуинституционалното споразумение за по-добро нормотворчество, което бе подписано от трите институции преди две години, поставя нов акцент върху важността на пълното спазване на двата принципа при разработването на ново законодателство и оценката на неговото въздействие. Поели сме ангажимент да, да, да направим промяна, която гражданите искат да видят. Колегата Тимерманс би искал да участва в това заседание днес, но се наложи да, да бъде в Люксембург за съвета по общи въпроси. колегията, комисията е полага големи усилия в прокарването на равенството на половете във всички полити, политики и повишаването на прозрачността. През 2017 година в речта си за състоянието на Съюза е, господин Юнкер е, е, обяви създаването на работна група за повишаване на ефективността. В ноември 2017 година стана това трябва да гарантираме балансирани решения на съответното ниво, независимо дали е европейско, национално, регионално или местно ниво. И също трябва да обсъждаме това, дали има области на политиката, в които компетентностите биха могли да се, да се е, пределегират на държавите членки. Комисията отчита решението на съвета да не се присъедини към работната група. А също така продължаваме да изтъкваме, че е, местата, които са отделени за парламента, остават, остават на ваше разположение, ако промените е, мнението си. Радваме се обаче, че доклад, е, който обсъждаме е, днес, изтъква още веднъж интереса на парламента при наблюдението на принципа на субсидиарност. Много от вашите предложения са сходни с идеите, които в момента се, разглеждат, се разглеждат от работната група. Що се отнася до контрола на субсидиарност, механизма за контрола на субсидиарността, съгласни сме, че националните парламенти трябва да да изтъкват причини, поради които смятат, че дадено продължение не отговаря на принципа на субсидиарност. Доклада ви също Е, също иска, искате да споделяме нашите мотивирани становища в отговорите. Искам да ви напомня, че ние ги публикуваме на сайта си. с изключение правят докладите от 8-месечния период от началото на август. Това е заложено по договора, но в работната група по субсидиарност и пропорционалност разглеждам в момента този въпрос. Уважаеми дами и господа, комисията няма монопол върху добрите идеи, затова винаги сме готови да обсъждим, да обсъждаме конструктивните предложения на национални парламенти през 2015 година. Първата инициатива за зелена карта по разхищението на хранителни продукти бе прията. Много от предложенията бяха прияти в пакета от декември 2018 година. Съгласен съм с вас, че подобна инициатива показва как националните парламенти могат да изиграят конструктивна роля в институционалната рамка. Вярваме, че акцента ни трябва да пада върху ползването на сега съществуващите механизми в максимална степен, а не да започваме дълги институционални дебати, тогава когато е ясно, че сериозни промени могат да изискват изменения и в договора. Благодаря за вниманието. Една минута за господин Преда. Благодаря. Искам да поздравя колегата Делво за нейния доклад. Освен това, тя включи много от предложенията на комисията АВКО редактирани от мен. Наистина субсидиарността и пропорционалността са много важни за нас, за да изпълним своите цели и същевременно зачетем прерогативите на националните парламенти. Основно този механизъм работи добре. Освен това, ако погледнем статистиката за жълти карти и мотивирани становища, е ясно, че принципите работят. Европейския парламент е основен диалогиращ в тези отношения но разбира се е необходимо да имаме гъвкавост в системата за ранно предупреждение, що се отнася до срока от 8 седмици. Това беше казано и в доклада Рангел. От името на НП колегата Радев, две минути. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя докладчика и да й благодаря специално за доброто сътрудничество, което имахме по този доклад. благодаря разбира се и на останалите докладчици в сянка. смятам че докладът е балансиран и правилно отразява основните моменти от годишните доклади на европейската комисия относно субсидиарността и пропорционалността за две хиляди и петнадесета и две хиляди и шестнадесета г. приветствам и европейската комисия за нейните инициативи през последните години с които се подобрява прилагането на двата принципа при приемането на европейското законодателство. именно днес когато европейският съюз е изправен пред безпрецедентна криза в търсене на своята идентичност е особено важно да създаваме солидно европейско законодателство там където европейският съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност. ето защо трябва да прилагаме правилно принципите на субсидиарност и пропорционалност ако не правим това само ще даваме аргументи в ръцете на евроскептиците. националните парламенти в ролята си на представители на европейските граждани на национално равнище също играят своята важна роля в преодоляване на различията между европейските институции и обществеността. ето защо считам трябва да им дадем реална възможност да участват в този процес като се предвиди по голяма гъвкавост при изчисляване на осемседмичния срок който те могат да изпратят мотивирано становище. спазвайки тези два принципа ще правим по добро законотворчество което да не бъде подлагано непрекъснато на критики. само по този начин ще върнем доверието на гражданите в нашите институции и политиките които предлагаме. благодаря ви за вниманието. Благодаря от името на социалистите и демократите, колегата Коферати, една минута. Доклада, който обсъждаме, е много балансиран. В него беше вложен много труд и много емоция, за което благодаря на докладчика. Годишният Доклад за субсидиарността и пропорционността е много важен инструмент. По този начин нашата демократична практика се изплува с съдържание. Е, в някои е, сектори е, трябва да приемем нови, по-интензивни разпоредби. Понякога е, Съюза трябва да измени сега действащите е, правни текстове. Трябва да дадем положителен знак. Това ще бъде добре за гражданите. Трябва да реагираме на това, което идва отдолу, от хората. Трябва да вземем предвид техните идеи, техните искания националните парламенти също трябва да получат възможност с е, зелените карти. Искам да дам един пример. Комисията беше а, е, а, е, преканен да се съобразява повече с предприятията и затова поступиха повече искания в тази връзка. Господин Карим, минута и половина. Благодаря, господин комисар. Комисар, някои общи коментари искам да направя, може би някои по-лични. Първо искам да ви благодаря, да благодаря на Мади за свършената работа, за парламента и за комисията ни. Но също благодаря за това, че винаги се вслушваш в предложенията ми. Не винаги се съгласяваш, разбира се, но благодаря че, за това, че си открита към идеите, които предлагам. От години наред прави обобщение на субсидиарността и пропорционалност, пропорционалността от името за нашата комисия, но и тези области винаги са били много силни области. Този път обаче има някои въпроси, по които не мога да се съглася. Въпреки това няма да гласувам против доклада, защото сме стигнали до тук, така или иначе. Винаги съм вярвал, че трябва да обвържем националните е, парламенти с нашия е, законодателен процес. В противен случай сме в ситуация, е, в която се намира моята страна е в момента и това е последната възможност да се обърна към този парламент по този въпрос това, което е популярно, правителствата си го приписват, а това, което не е популярно, се приписва на, на, на Европа. Не бива да и на парламента. Не, не трябва да продължаваме това. Трябва да накараме парламентите да носят отговорност и те за това, което става в Европа. Госпожа Ботене, Ботоне от името на Европа, Европа на нациите и свободата. Благодаря, госпожо председател. На първо място ще кажа, че има подобрение в тона на резолюцията за субсидиарността и пропорционността в сравнение с предходната резолюция. Е, надявам се, че това не е свързано с бъдещите европейски избори и че тези два принципа не се използват в случая. Но Каквато и да е причината, аз ще продължа да бъда бдителна за ефективното прилагане на тези основни принципи. Същевременно поздравявам идеята за все по-голямо значение на националните парламенти и протокол 2. Хубаво е, че имаме процедурата за зелена карта, както и процедурата за червен картон. Накрая необходимо е да има преглед в началото, по средата и края на мандата. Това отговаря на демократичната практика на Европа. За спонтанните изказвания само господин Мариес отново а, извинява се председателката. направи грешка, очевидно заради късния час. Господин Поспишил също се е записал, за това първо ще му дам думата на него и после на вас, господин Мариас. který se otázce е, subsidiarity a proporcionality věnoval. Já jsem velmi rád, že tuto zprávu tady projednává. Винаги съм се интересувала много от темите за субсидиарността и пропорционността. Много се радвам, че обсъждаме тази тема. За съжаление, много късно и не се отдава достатъчно време на този доклад. За съжаление, защото тези два принципа са много важни за европейското законодателство. Приветствам наистина този доклад и много бих искал националните парламенти най-после да се научат да използват инструмента за обосновано становище. Ако използват за бъдеще този инструмент повече, това ще ни помогне да гарантираме това, че националните законодатели няма вече да казват, ако знаехме, че такъв закон ще бъде пред от Европейския съюз, щяхме да бъдем против. Такова, това трябва да се избягва за бъдеще. Подкрепяме комисията и господин Юнкер. Радвам се, че ще приемаме по-малко закони, но по-качествени. Господин Мариас. И екфеси για тин епикурикота και την Благодаря, госпожо председател. Доклада за субсидиарността и пропорционалността е от особено голямо значение. Според принципа на субсидиарност, решенията се вземат а, максимално близо до гражданите на такова ниво. Това означава, че принципът е демократичен. Принцип, който води до децентрализация на властта. Тоест, така се подбира нивото за вземане на решение. Когато става въпрос за а, области в рамките на компетентностите на Европейския съюз. Тоест, това е един механизъм, който дава легитимност на, на, на европейските е, амбиции. Дава се е, възможност за жълт картон, за вето на, на, е, местни, на националните парламенти. И вярвам, че при едно правилно изпълнение и прилагане на принципа на субсидиарност укрепваме демокрацията на европейско ниво. Благодаря. Господин Мимиц, благодаря, госпожо председател. Господин Брок, искате ли да кажете нещо? С микрофона, ако обичате. Госпожо председател, три пъти исках думата за спонтанно изказване. Съжалявам, че не ме забелязахте. Очевидно, това е моята съдба, да не ме забелязвате. Много съжалявам, казва председателката. Не Съм ви видяла, много съжалявам. Искате ли да поправим тази грешка? А щом трите дами на президиума ми дават тази възможност, заповядайте, господин Брок. Една минута. Госпожо председател, господин комисар, благодаря ви за възможността да кажа две думи. Смятам, че принципите субсидиарност и пропорционално са отрешаващо значение за легитимността и за ефективността на решенията, защото те е, представляват важен инструмент за организиране на работата и за постигане на резултат. Тези два принципа имат обаче една трета сестра, принципа, трети брат по-скоро, принципа на на солидарност. Защото това, което големите държави смятат за субсидиарност, малките държави не смятат за субсидиарност. По същия начин стои, е, е, стои разликата между бедните и богатите държави. Искам да ви напомня, че европейските национални парламенти играят важна роля. Говори се напрекъснато за жълт картон. Договор от Лисабон предвижда обаче и оранжев картон е, Вижда се, че е, ролята на националните парламенти е, е, е голяма. Затова решенията винаги трябва да се заемат на равнището, което е предвидено в договорите и в Конституцията. Господин Мимица, извинявайте, за втори път ви давам думата. Благодаря ви, госпожо председател. Още веднъж Уважаваме члена, нека да приключа, уверявайка ви, че комисията ще направи така, че субсидиарността и пропорционалността да останат в сърцето на европейския демократичен процес. Ние ще продължим заедно с вас да се ангажираме и с съвета, и с парламента по тази и други важни теми. Благодаря ви много за вниманието, уважаеми членове. Госпожа Дълво. Мерси. Благодаря ви госпожо председател. Ето, дискусията приключи. Дори и да има нюанси в тълкуването, мисля, че сме на много сходни позиции. Тези принципи са основни, те са много важни. Благодаря ви, господин Брок, че вие подчертахте, че това не са единствените принципи – на функциониране на Европейския съюз, че солидарността също се вписва в европейската архитектура. Ние ще продължим да насърчаваме националните и регионални парламенти да използват пълноценно съществуващите инструменти и най-вече да обясняваме, така че Брюксел да не се вини за всичко, което не върви добре. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, призовавам и всички да гласуват за този отличен доклад. Благодаря ви, госпожо Делвос. Това приключваме дебата.